комисията прилагане на Европейската програма за миграцията, докато дойде заместник председателя Тимерманс, моля ви, вземете места и аз ще дам думата на ораторката. Уважаеми е, членове на Европейския парламент, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Е, съобщение за прилагане на стратегията за миграцията. Направо давам думата на господин, на господин Тимерманс. Последните 6 месеца безпредседентен брой е, лица пристигнаха на границите на Европа факторите, които предизвикват тази иммиграция, няма да се променят през близкото бъдеще. Десетки хиляди напускат Сирия, Европа ще остане привлекателна за тези, които търсят по-добър живот. Като европейски граждани ние не можем да обърнем гръб на моралните си и правни задължения да предоставим закрила за нуждаещите се. Нито обаче можем да продължим с тези безконтролни потоци от незаконни иммигранти, които преминават от една към друга граница в противоречие с принципите на общата европейска система за убежище и шенгенските правила. Кризата показа сериозни пропуски на някои външни граници. Това и е, политиката е, за преминаване, прията от някои държави, е, доведе до въвеждане на временен контрол на границите, като постави под въпрос свободното движение в шенгенските граници и економиките на, економиката на нашите граждани. Смятаме, че 5 до 18 милиарда евро ни струва шенгенската зона и ние сме готови да се справим ефективно с хората, които са в движение, които прииждат и тези, които имат нужда от закрила, както и бързо определяне на тези, които трябва да се бъдат върнати, защото нямат право да са в Европейския съюз. Е, насоките, които предложихме 10 февруари, приети от Европейския съвет, като миналата седмица комисията е, предложи пътна карта за нормализиране на Шенген до края на годината. Радвам се, че е, тази пътна карта вчера беше одобрена изцяло от държавните правителствени глави. В картата има три основни приоритета. Първо, Гърция трябва да се справи с сериозните пропуски при управление на границата им с помощта на комисията, агенции и другите държави членки. Същевременно трябва да постигнем съгласие по европейските граници и, и, е, е, е, и крайбрежната охрана като аз разчитам и на парламента да изиграе своята роля. Второ, подхода на преминаване на Уейтру би трябвало да бъде прекратен веднага е, и да се е, реши въпроса с тези, които присъстват на територията на Гърция в момента. Работим е, в тесни връзки с гръцкото, гръцките власти и международната общност. Предлагаме и нов инструмент за хуманитарна подкрепа с по-бърза реакция и накрая работещи решение за релокация, за преместване. Ще помогне на Гърция. В това отношение е, приветствам факта, че можем да ускорим тези е, премествания през последните няколко дни. Е, трето, трябва да прилагаме шенгенските правила, за да осигурим бъдещето на Шенген. Пътната карта посочва, че комисията е готова да предложи координиран европейски подход за, с временно контролиране на границите през май тези контролни мерки ще бъдат насочени там, където е необходимо, ограничени по време, като целта е те да отпаднат когато вече не са необходими, до декември. Идеята не е да санкционираме която и да е държава, а да имаме съвместен подход, структуриран, който решава основните проблеми. В тази криза всичко е свързано с всичко друго и трябва да работим паралелно първо да видим намаляване на броя на пристигащите в Гърция. За тази цел трябва да продължим да работим с Турция за прилагане на съвместния план за действие, за да прекъснем, да разбием бизнес модела на контрабандистите и единствения начин за пристигане да бъде чрез законни канали. Е, комисията е готова да подкрепи допълнителната работа през следващите дни седмици на държавните, е, в съответствие с решенията на държавните председатели от снощи и е, съблюдавайки европейското и международно право. Успоредно с това трябва Гърция да се върне на системата, към системата от Дъблин, на препоръка, която направихме на 10 февруари. В по-дългосрочен план трябва да огледаме отново Дъблин и а, е, да имаме една устойчива система за убежище в Европа. Накрая, но не последно по значение, говорейки за а, альтернативни и безопасни пътища за тези, които имат нужда от закрила, са особено важни за закрилата на уязвимите лица, включително жени и деца. Това беше посочено и в сутрешните дебати за жените бежанци. Благодаря наистина на парламента за повдигане на този важен въпрос, особено днес, 8 март, Международния ден на жената. Важното е да продължим да работим на всички тези фронтове и да се придържаме към плана си. Е, това е с което се ангажираха е, европейските държави членки на поредица от заседания. Сега трябва вече да имаме практически резултати, имаме план и трябва да покажем, че крат... Е, бързо, но сигурно този план дава плодове. Благодаря ви много. Председателката, благодаря господин заместник председател за уводните ви думи. Следват основните оратори от името на политическите групи Моника Холмайер от името на НП. Господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на господин заместник председателя за уводното му изложение. Наистина, постигаме напредък, правейки малки стъпки напред. Но тези стъпки продължават да са прекалено малки, като се има предвид мащабът на проблема. Не ни дават възможност за реален напредък. Увеличи се броят на регистрациите на територията на Гърция но на какво се основават тези процентни данни не е много ясно към момента. Това не е съвсем ясно, тъй като не е ясно, както казахте и вие, колко души всъщност прекусяват границите. Със задоволство отбелязвам, че Срещата на върха Европейски съюз Турция доведе до конкретни резултати. Надявам се, че до средата на месеца ще пристъпим и към действие. Радвам се също така, че комисията категорично се противопоставя на политиката на пропускането на бежанците от една държава към друга. Борбата срещу контрабандата на хора трябва да се засили. Европол, както и Фронтекс не разполагат с достатъчно човешки ресурси. Освен това, не разполага с достатъчно човешки ресурси Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ЕАСО, тъй като не спазват своите ангажименти и държавите членки. Това според мен е срамно. Държавите членки трябва да си сътрудничат помежду си, вместо да си блокират взаимнодействията. През 2014 година 4000 деца бяха обект на тежко сексуално насилие. През 2015 броят им нарасна на 8000. През 2016, само през януари месец, броят на тези деца е по-висок, отколкото през цялата 2015 година. Какво означава това, че децата бежанци явно са попаднали попаднали в лапите на престъпниците. Трябва да предоставим на съответните европейски структури повече човешки ресурси, за да предоставим и по-добра закрила на тези деца. Председателката, благодаря. Обръщам се към унгарската кабина. Явно има някакъв проблем с превода, технически проблем. Следващият оратор е госпожа Зипел. Благодаря. За какво говорим всъщност? Европейската комисия иска към Гърция отново да се прилага дъблинската система. Дъблинската система никога не е функционирала. В рамките на тази система цялата отговорност за беженците трябва да се поеме от държави по външните граници на Съюза. Ако се затвори Балканският път, или по-скоро ако остане затворен, то положението в Гърция ще доведе окончателно до хуманитарна катастрофа. Въобще няма да говорим тогава за връщания по Дъблин. Останалите държави членки трябва най-накрая да поемат своята част от отговорността. Но вместо това сега оставаме на Турция да поеме отговорността за решаването на проблемите ни. Но дали Турция е надежден наш партньор? Дали Турция е сигурна държава? Продължава да има проблем с кюрдите там. Журналистите не могат да работят свободно. Окупират се централите на медии. След Китай, Турция е държавата, в която най-много журналисти са хвърлени в затвора. Да, сега. Похвално е, че Турция е приела на своя територия 3 милиона бежанци. Едновременно с това Европейският съюз с 500 милиона жители твърди, че не може да приеме тези 3 милиона. Срамно е това, според мен. Европа губи своята стойност не само по отношение на център на просперитета, но и като гарант на зачитането на правата на човека и основните свободи. Това въжи за бежанците, освен това е и изключително тревожен сигнал, който отправяме към гражданите си. Европейските институции най-накрая трябва да поемат политическа отговорност в лицето на съвета. Съветът трябва да постигне напредък в работата по квотите. Борбата срещу първопричините, срещу контрабандата на хора, гарантирането на по-добри условия на живот на беженците в трети държави. Всичко това продължава да е важно, но единствено ако проявим ангажираност, ако поемем отговорност, ще бъдем на силна позиция по време на преговорите, ще можем да сме надежден, заслужаващ доверие партньор. Госпожо Зипел, синя карта от господин Яковчич, ще отговорите ли на въпрос? Госпожо Зипел. Да, ще отговоря. Господин Яковчич, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Зипъл, благодаря, че ще отговорите на въпроса ми. Упоменахте Западно-Балканския път. Казахте, че той не бива да се затваря. Съгласен съм с вас. Западно-Балканският път трябва да остане отворен. Но не сте ли съгласна с мен за това, че трябва да знаем кой всъщност минава по този път? Не може да възобновим прилагането на дъблинския режим към Гърция, но трябва да знаем кой влиза на наша територия. Съгласна ли сте? Съгласна съм с вас за това, че регистрирането на всички пристигащи бежанци в първите държави, на чиято територия стъпват, трябва да се гарантира. Но госпожа Холмайер с право каза, че не бива да оставяме на Гърция да се справя сама с това. За целта ще трябва държавите членки да й предоставят необходимите човешки ресурси. Ако направим това, то ще сме направили една крачка напред. Благодаря Тимоти Къркхоп за две минути. Е, Госпожо председател, заместник председател, днес сме тук, за да говорим за прилагане на правила. Не е вълнуваща тема, но в крайна сметка правилата ще ни спасат. Ако не играем по правилата, защо сме тук въобще? правилата и приложението им не позволяват така статии на първа страница за нарушаване на правила, нещо сензационно, но те имат значение. Вчера на среща на върха с Турция за втори път през 12 месеца чуваме, че е, нашия правилник е направен на парчета и изхвърлен. Вместо не, не им е дадено дори е, възможност за, за функциониране на тези правила. Разбира се, че аз подкрепям много от предложенията на комисията. Е, е, укрепване на механизмите, които вече съществуват, които ще помогнат да защитим външните граници, връщането ще бъде по-ефективно и работата на Фронтекс. И зампредседателят Имремас ни увери днес е, във всички тези отношения. Но никъде в настоящите правила не се казва, че трябва да вземем мерки, които да противоречат на собствените ни закони за обежище, без никакви гаранции за връщане на лица и копенхагенските критерии да бъдат само на обещание. Така че няма такива твърди решения и всичко каквото се споразумеем с Турция, без да има някаква правна рамка, цели и стандарти ще се окаже провал във времето, когато ние се нуждаем от успех. Джордж Бернашо беше абсолютно прав, когато каза, че ние се учим от историята, но ние всъщност не, не научаваме нищо от нея. Благодаря ви. Има синя карта от господин Ресорич. Приемате ли синята карта? Имате думата, господин Ресорич. Благодаря, че приехте синята карта. Не сте ли съгласен, че положението с емиграцията е единствения най-важен фактор, където Европейския съюз наистина не отговаря на въжделенията на електората си. Съгласни ли сте с мен, че самия факт, че отчаяните мерки, които е, приема Европейския съюз да се справи с кризата е, и предложенията към Турция, просто е, доказва слабостта на Европейския съюз. Благодаря ви за интересните въпроси. Ще трябва да помисля по тях, но междувременно може би е, ще кажа, че ако изслушахте това, което аз току-що казах, ще е, е, разберете какъв е пътя напред с пълното участие и на Европейския съюз и вразумяване на Европейския съюз. Ако ние напуснем, и аз знам, че този господин иска да напуснем, ние няма да бъдем добро влияние вече за е, пример, аз имам такъв опит в миграционните министерства да помогнем на Европа да реши една криза, която наистина трябва да бъде разрешена. Цилия Уикстром е, е следващия оратор. Две минутки имате. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. През последните няколко месеца континентът ни беше изправен под безпредседентен брой беженци, бягащи от конфликти и преследвания. И отговорът на международните ръководители за нещастие беше жалък имаше призиви за масово връщане на бежанците, стигнали до границите ни в нарушение на международното право и договорите и законодателството на Европейския съюз. Свидетели бяхме на повторно въвеждане на граничен контрол, въпреки изчисленията на института Бетелман, съгласно който финансовата последици от изчезването на шенгенското пространство може да от 1,3 трилиона евро за период от 10 години. Също така бяхме свидетели на държави членки, които все повече и повече влушават условията за прием на бешенците с надеждата те да се преместят в друга държава. Единственото, което не видяхме, беше опит на европейските ръководители да намерят дълготройно решение, което би могло да възстанови вярата на гражданите ни в възможността да се прави тази криза, а именно намиране на общностно обществен подход за гарантиране и споделяне на отговорността за тези бягащи хора. Господин господин заместник председател, госпожо председател, трябва да поемем отговорността за приема на беженците заедно, трябва да поемем отговорността за опазване на външните си граници заедно, трябва да намерим начин за връщане на мигрантите, които нямат право на международна закрила, заедно. И пак казвам, трябва да го направим заедно под егидата на комисаря Аврамополос и заместник председателят Тимерманс. Продължете с добрата работа в Европейската комисия и излезте с истинско европейско предложение, включително и предложение за преструктуриране на регламента от Дъблин. Крайно време е Европейската комисия и Европейският парламент да поемат инициативата заедно с малкото смели европейски родители, които все още са в съвета. Защо? Защото Европа го заслужава. Председателката благодаря. Корнелия Ернст за минута и половина. Благодаря. Случващото се в момента с беженците може да бъде квалифицирано единствено като проява на цинизъм. Държавите членки на Европейския съюз не проявяват готовност да приемат беженци, поради което сключиха сделка, според която ако един незаконен бежанец навлязал на територията на Турция, бъде върнат, то Европейският съюз ще приеме в замяна по един законно влязал на наша територия. Това е в нарушение на международното право, тъй като Турция е подписала Женевската конвенция с резерви. Европейският съюз се провали по отношение на миграцията. Програмата за миграцията се превърна в програма за прилагане на репресивни мерки. Ако сега вземем решение да предоставяме закрила единствено на сирийци и обсъждаме въпроса за така наречените зони на сигурност в Сирия, то това просто ще е жалко. Съюзяваме се с Турция, която потъпква правата на човека, не дава право на медиите да работят в условия на свобода, дори стреля по свои граждани. Нарушаваме изначалното право на убежище, нарушаваме Женевската конвенция, една от най-големите постижения в областта на миграцията след Втората световна война. Нашата политическа група няма да приеме всичко това. Призовавам ви да му се противопоставите, призовавам и гражданското общество за това. Госпожа Саржентини. Благодаря ви господин Тимерманс, господин Аврамополус. Това е възможност, която имате да обясните решението на съвета от снощи. Това, което чуваме, че вие искате да работите заедно, но всъщност е, това е защото искате да работите в контекста на международното право. Като че ли обаче не сте в състояние да осигурите дом за бежанците, а това, което искате, е да ограничите броя на бежанците в Европа. Така че трябва да си припомним, че бежанците бягат от определено място, а те не бягат към определено място – не мога да, не може да кажем този не ми харесва, дайте ми нов беженец. Това не е програма за рециклиране. Ако говорим за достъп, трябва да говорим за това как ще бъде организиран този достъп, за граничния контрол. Трябва да разгледаме и двете страни на проблема да стане ясно с факта, че има проблем с контрола, защото тези, които не успяват законно да минат границите, минават незаконно. И е, е, жалко, че не продължихте по е, един така добър, успешен път. Госпожа Ферара, благодаря ви, госпожо председател. Днес е, за пореден път обсъждаме малките стъпки напред. Малките ни стъпки напред е, при изпълнението на Европейската програма за миграцията. Едновременно сега говорим за 10 000 малолетни, които са изчезнали на територията на Европейския съюз. Липсват ни надежни данни за разбитите мрежи на, на организирания трафик на мигранти. и се надявам, че Европол ще може много скоро да ни представи резултатите от своята дейност за борба срещу трафика на мигранти. Кризата, която сме изправени, наистина е тежка, но не можем да се поддадем на шантажа на страна на Турция. Турция дали е една достойно за уважение държава, която спазва правата на човека? Не. Но днес се опитваме да се убедим, че тя е такава държава, защото тук в Европейския съюз не сме готови да се изправим лице в лице с, с кризата. Някои държави членки отказват да проявят солидарност при управлението на миграционните потоци. И докато някои държави членки не искат да участват в сътрудничество, няма как да се промени нищо. Госпожо Ферара, има синя карта към вас. Госпожа Валтманс. Благодаря ви. Установявам, че и вие споменахте 10 хиляди изчезнали деца на територията на Европейския съюз, децата безанци. Заедно с повече от 40 колеги от АОДЕ ние внесохме устен въпрос за ситуацията с тези 10 000 деца. Моят въпрос е какво възнамерявате да направите, за да бъдат намерени тези деца. Разговорях с представите на Европол и на Europe Missing Children и смятам, че наистина трябва да предприемам някакви мерки. Недопустимо е през 2016 година 10 000 деца да са изгубени на територията на Европейския съюз. Напълно съм съгласна с вас. нашата група ще подкрепи в опитите ви да установите каква е съдбата на тези изчезнали малолетни пешенци. Ние искаме от Европейската комисия от Европол да изяснят какво се е случило с тези деца и също така искаме да има специална програма за закрила на тези особено уязвими лица. Абсолютно е допустимо е хиляди непридружавани непълнолетните изчезват на територията на Европейския съюз, без да им се гарантира никаква закрива Така че да, ще ви подкрепим. Благодаря ви. Думата има госпожа Майера за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Ние причинихме тази криза. Тя бе причинена от липсата на решимост от страна на Европейския съюз. Вчера европейските държавни и правителствени ръководители с помощта на действащото председателство допуснаха Европейският съюз да постигне договореност с един диктатор. Турция иска да бъде отменен визовият режим спрямо нея, предявява и други искания пред които Европейският съюз просто скланя глава. Това е една много опасна за Европейския съюз игра. Допуснахме историческа грешка. Надявам се, че ще можем да затворим холандската граница и че няма да даваме пари на Турция. Това е от интерес на сигурността ни. Господин Пападакис, независим депутат. Имаме пътна карта за Шенген. Имаме съвместна декларация от среща на върха от вчера. И това, което се случва е, че хиляди отчаяни е, бежанци са е, всъщност е, в Гърция. Не говорим само за политиката на Австрия и на вишеградските държави, но това е политиката за, за, за връщане на Европейския съюз, подписане от Гърция като част от Женевската конвенция. Тя не признава афганистанците като беженци, но те е, също са е, жертви на империалистическата инвазия. Е, сирийците получават обежище по правила въведени от Германия и други страни и фашистски тенденции. Всъщност средната класа на Турция поставя под въпрос националния суверенитет на Гърция. Това, което за тях е, е солидарност, е, означава да има е, центрове за регистрация и прием, които да са достойни и борба на Европейския съюз срещу империалистическата система. Благодаря ви. No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 ораторите да говорят по-бавно, тъй като преводачите не са в състояние да превеждат. Така че, моля, помолете ораторите да се изказват по-бавно, за да могат преводачите да продължават да работят и хората, които имат нужда от техните услуги, да могат да се възползват от тях. Председателката, благодаря ви, уважаеми колега. Бих искал да помоля преводачите да следват, е, да успяват да следват ритъма и моля колегите да забавят малко, за да може преводачите да следват ритъм. Думата има госпожа Роберта Мецола. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на Европейската комисия за постоянните и усилия за систематично справяне с кризата и с постоянното преразглеждане на инструментите, които разполагаме за справяне с кризата по възможно ефикасен начин. Ще се спра на Шенген. Шенгенското пространство се е превърнало в един от ключовите елементи в днешна Европа и трябва да гарантираме, че той ще остане такъв. Трябва да си дадем сметка, че единствената причина, поради която няма вътрешни граници в Европа, е факта, че обещахме нашите граждани, нашите външни граници да бъдат по-сигурни и да се подобри обменът на информация. Едното е невъзможно без другото. Шенген е от първостепенно значение за цялостната сигурност на Европа, но той също така е нужен от економическа и политическа гледна точка. Ясно е, че цената, на въвеждането на граничен контрол отново ще бъде между 5 и 18 милиарда евро годишно. Ето защо трябва да започнем гъсто пространство и да гарантираме високо равнище на сигурност на външните ни граници. И в това отношение Фронтекс играе много важна роля. Трябва да засилим контролът по ни граници е възможно най-скоро и ефикасно. Трябва също така съвместни план за действие с Турция да бъде приложен и как това ще се съгласува с договореното на съвета с нощи. Всяка държава членка трябва да спазва своите задължения за защита на външните граници. Това въжи и за Гърция. Всички оценяваме колко, колко големи трудности е изправена Гърция. Ето защо съществено значение е солидарността и взаимното доверие между държавите членки да бъде на лице. В заключение, госпожо председател, нашите граждани очакват действия от страна на Европа. Не можем постоянно да взимаме спешни действия поради извънредни обстоятелства. Имаме нужда от цялостен подход. Благодаря ви. Благодаря ви. Има синя карта към вас от господин Сани. Приемате ли я? Приемате ли въпроса за синя карта на господин Сани? Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да задам въпроса си. Госпожо, госпожо Мецула, ще приема кратък отговор от ваша страна. Виждате ли някакво решение на проблема? Начин по който да убедим а, блокиращото мълцинство, държавите, които не са съгласни да подкрепят общото решение. Госпожо Мецола, имате думата за отговор. Но ще ви помоля наистина да намалите скоростта на говорене. Благодаря ви за въпроса. В момента работя по изготвянето един доклад, който се надявам да бъде прият на пленарна зала следващото ни заседание. И то ще представи визията на нашата институция за това как след година на разисква, години на разисквания в други институции не накрая, ще можем да приемем, че миграцията и предизвикателствата, свързани с нея, трябва да бъдат споделени от целият Европейски съюз и от всичките му 28 държави членки. Всяко възможно решение изисква всяка държава членка да поема своята част от отговорността. Благодаря ви. Думата има Клод мухай за минути половина. Um, Благодаря, госпожо председател. Както каза господин Тимерманс, имаме план. Но трябва да кажем, че комисията вече имаше немалко планове. 700 милиона бяха предоставени наскоро на Гърция. С надеждата да се предостави ефикасна хуманитарна помощ. Ясно е обаче, че направеното до тук не е достатъчно. Много от засегнатите от тази криза държави членки знаят, че комисията вече от две години има планове. Проблемът е на ниво съвет. Съветът реагира агресивно на плановете на комисията в редица области. Сега работим в две посоки. Първо, по плана на комисията, насочен към най-проблематичните елементи от дъблинската система преразглеждаме работата на Frontex, преразглеждаме и преструктурираме и работата на ЕАСО. Имаме от друга страна и план за Турция. В малкото останало ми време, нека отправя към вас едно предупреждение. Не бива да нарушаваме международното право. Не нарушаваме международното право, изготвяйки план за Турция. До момента имахме проблем с това, че Загинаха прекалено много хора. Не можем да си позволим този лукс в бъдеще. Не можем да допускаме в бъдеще загуба на човешки живот. Има въпрос към вас. Ще отговорите ли? Да. Имам към вас следния въпрос. Критикувате съвета на Европейския съюз. Но преди няколко месеца именно националните правителства предложиха единственото логично решение, което да сложи край на тази драма, на тази трагедия. Имам предвид предложението им за борбата срещу контрабандата на хора. Борбата срещу контрабандата на хора не е ли необходим елемент Благодаря ви за въпроса. Не искам да отправям обвинения на общо основание към съвета. Не обвинявам целия съвет, обвинявам по-крайните негови членове. Онези държави, които се крият зад други и не искат да поемат своята част от отговорността. Абсолютно неприемливо е, че Европейският съюз не е в състояние да прояви състрадание само защото някои държави правят всичко възможно, а други просто седят с кръстени ръце. Вече в продължение на две години комисията изготвя своя план. Той е готов за прилагане, но не можем да го приложим, защото някои държави блокират. Госпожа Хелга Стивенс, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, колеги. В миналото европейските лидери и правителства не обръщаха достатъчно внимание на граничната политика на Европейския съюз. Ние сме зависими от Турция. Ние вече не можем да контролираме собствените си граници. Европейския съюз е извън контрол. Твърде дълго време е, Европейския е, съюз е, беше предприел такъв либерален подход и ние не трябва да повтаряме миналото, а да гарантираме Европейския съюз да бъде структуриран така, както ние желаем, а не да зависи от Турция трябва да акцентираме върху приемане в нашите региони и да имаме политика за връщане и, и стабилни граници. Благодаря ви. Думата има госпожа Млинар. Много ви благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да чуя едно откровенно разискване. В съобщението все още обсъждаме прилагането на решенията, предвидени съгласно механизма за преместване, но той не проработи. Не може да иска от и като Гърция да създава горещи точки при положение, че беженците не се преместват. 536 души от предвидените 66 400 всъщност бяха преместени, което е почти нищо. Ето защо, нека най-напред най да престанем да прехвърляме на други европейският проблем, а да излезем с конкретен общ европейски план за справяне с беженската криза. На второ място трябва да се започне с истинско е, споделяне на отговорността. Предложението на Европейската комисия напълно да се възстанови функционирането на шегенското правителство беше подкрепено от държавните и правителствени ръководители. Но аз се опасявам, че това е поредната празно обещание и че подвиденият крайния срок е прекалено дълъг. Шенген може да бъде спасен с а, обща служба за граничен контрол. Очаквам предложение на Европейската комисия, което даде възможност за законна мигра... економическа миграция. Благодаря ви. Съжалявам, но нахвърлихте предвиденото за вас време за изказване. Госпожа Бьорк. Благодаря. Шенгенското пространство може и трябва да бъде възстановено. Държавите членки, вместо да си поделят отговорността за приемането на бежанците, прехвърля топката на комисията, възлагат и да изготви програма, с която да предотврати навлизането на хора на наша територия. Сключват се също така и неприемливи споразумения с режима в Турция, за да останат беженците на нейна територия. Не това е пътят напред. Можем да продължим напред, ако всички заедно поемем отговорността. Но като че ли комисията се е отказала от тази альтернатива. Ако не заложим на нея, то тогава просто повече няма да отстояваме и правата на човека в Европа. Госпожа Ска Келер. Благодаря ви. Е, комисията във вашето съобщение от 10 февруари посочихте как, как вие тълкувате безопасна трета страна. Така аз, е, е, това, което аз разбирам от съобщението, е, че всички разпоредби, които са заложени в европейско законодателство, могат да се тълкуват така, че да, това да обхваща всички. Не мисля, че е разумно, защото, защо тогава имаме тези гаранции? Е, именно за да имаме ясни разпоредби. А сега е, е, правим законите, за да се придържаме към тях. Така че въпросът ми към вас е, смятате ли наистина, че Турция е една държава, която праща армията срещу собствените си граждани, е една държава, която праща беженци обратно в Сирия и които е, са, стрелят по а, е, беженците на границата, може, смятате ли, че тя може да бъде определена като безопасна трета държава по а, е, Европейската директива? Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Уимбърг една минутка. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Тимерманс призна, че има проблеми по външните ни граници и мога само да се съглася с него. Говори се създаването на нова агенция за гранична служба, но бюджетът на Frontex беше отроен и се мислях, че, то, че тези мерки бяха предприяти, за да се подобри контролът на външните ни граници. Но от вашето изказване оставам с впечатлението, че основната цел на Frontex е търсене и спасяване в морето. А какво ще правят всъщност тази нова агенция за гранични служби? тя отново ще се занимава основно с проучвателна дейност и спасяване, така ли? Не успяхте да, да, да преместите до момента беженците с първата програма. Сега говори за преместване на 160 хиляди беженци. Но какво ще се случи, когато бъдем принудени да преместваме все повече и повече беженци? Когато квотите бъдат изпълнени, какво ще направим? Ще ги преразгледаме ли отново? Ще се преразгледа ли системата за преместване и разпределение между държавите членки? Какво ще се случи? Благодаря ви. Думата има господин Белан за една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, 700 милиона евро е предвидила Европейската комисия да пропилее в тъй наречената програма за миграцията. И нека вместо да обсъждаме тези теми, да помислим за гражданите на Кале, които са преки жертви на потрясаващата политика на тотална липса на, на, на контрол над миграцията. Нека да си помислим за търговците, които са принудени да затворят магазините си и преди всичко за жените, които, които бяха жертви на многократни сексуални посегателства, подобно на жените в Хелн. Ето защо вместо да финансираме действия в областта на емиграцията, би било по-добре тези средства да се използват за разрушаване на незаконните лагери и за незабавно експулсиране на незаконните мигранти. Но също така да помогнем на Унгария, България и Гърция да опазят своите граници и да сложат край на миграционният поток. Благодаря ви. Думата има господин Бойно Голниш за минути и половина. Ами, може да кажем че и просто, че Европейската програма за миграция, която беше представена преди 20 месеца, е не ефикасна и не функционира. Тя също е пълен провал. И как да е друго положение, друго е положение, че програмата разчита в, в по-малка или по-голяма степен на добрата воля на една трета страна. В случая става дума за Турция. А, както знаете, Европейския съюз има доста объркващи, да не кажа, шизофренични отношения с Турция. А турското правителство много добре разбира този факт. То много добре разбира трудностите на Европа, която не може да се справи и с опасването на вътрешните си, външните си граници. Едновременно с това е готова да приеме стотици хиляди мигранти, въпреки враждебността на собствените граждани. И това, разбира се, отваря широко вратата за всевъзможни пазарлъци в момента давате атомна бомба в ръцете на господин Ердоган, като му поверявате опазването на една от външните граници на Европейския съюз, включително и възможността да отваря или затваря кранчето на масивна е, миграция. Системата един за един, предложена госпожа Меркел, която дава възможността за е, изпращане на един незаконен сирийски мигрант и друг, и друг мигрант в Турция, който да бъде и за всеки един изпратен незаконен да бъде изпратен законен беженец в Европа е просто ужасяваща. Тя освен това е напълно не съвпада с системата за преместване, която бяхте предвидели. А междувременно трафикатите със сигурност вече са намерили начин с който да се справят с тази система. Алберт Анштейн твърдеше, че една система не може да бъде променена с същите идеи, които са я създали мисля, че има право. Господин Гониш има въпрос с синя карта. Приемате ли? Господин Гониш, приемате ли синята карта? Yes. Господин Джамбаски. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колега, не смятате ли, че това споразумение е една недопустима колаборация в полза на Турция и че всъщност европейските бюрократи в брюксел се съгласяват да изплатят един рекет един откуп на господин ердоган и че всъщност европейският съюз признава че не може да опазва сам своите граници и дава на турция това оръжие в нейните ръце. всъщност това е израз на едно огромно лицемерие тъй като турция е очевидно не е европейска държава и няма място в европейския съюз. Да, скъпи колега, напълно съм съгласен с вас. Смятам, че това е един неприемлив пазарлък, който ще увеличи значително миграционните потоци. Най-напред, чрез премахване на визовият режим. Ще се засили потокът от турци, защото в Гърция има голям брой кандидати за економическа миграция, насочили се към Европейския съюз Господин Джамбаски, извинете ме, че произнесох неправилно името ви, но вие разбрахте, че ви давам думата в крайна сметка. Господин Брок е следващият оратор за минута и половина. Госпожо председател, господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, благодаря на комисията за това, че запази спокойствие през изминалите седмици и месеци, въпреки извънредната ситуация, въпреки огромния натиск, на който сме изложени. Благодаря на комисията за това, че иска да се погрижи за запазването на правото на свободно придвижване на територията на Европейския съюз. Благодаря ви за ясния ви план за действия, насочен към опазването на източника на благоденствието ни, на социалните ни системи и на вътрешния пазар. Важно е, според мен, отново да се установи вътрешен ред. Важно Важно е също така да се спазва Женевската конвенция. Тя трябва да бъде обвързана с вътрешната сигурност на територията на Европейския съюз. Нещо, което не правехме до момента. Европейският парламент вече отдавна призовава за създаването на европейска гранична и брегова охрана. Трябва да предприемем тази мярка. Още преди 15-20 години беше ясно, че трябва да подкрепим държави като Италия, Гърция и Малта. Трябва да създадем общо европейска система за охрана на външните граници. Това бе ясно още когато бяха създадени Дъблинската и Шенгенската система. Трябва да работим заедно с Турция по този въпрос. Ще трябва също така да предоставим средства и на трети страни, за да могат хората да имат достойни условия на живот там, където се намират. Председателката, господин Вайденхолцер, за минута и половина. Настоящата криза възникна и поради това, че не функционират инструментите на европейско равнище. Възникна, защото не прилагаме обща европейска политика и защото дъблинската система никога не е функционирала. Радвам се, че ни бе представен съобхватен пакет от законодателни мерки. Обеден съм, че Европейският парламент ще подкрепи комисията в дух на градивност. Обеден съм, че ще допринесем за бързия и резултатен темп на разискванията. Трябва да действаме бързо. Свидетели сме на ужасяващи сцени. Хората са отчаяни. Много от тях нямат покрив над главите си. Най-много страдат жените и децата. През изминалите седмици положението се влуши. Имаше много силни валежи, от което се влуши още повече ситуацията.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 на взривоопасно положение. Господин Аврамополос, още през месец септември се обърнах с писмо към вас. От тогава насам бе направено прекалено малко. Ако не помагаше местното население, много отдавна щеше да се стигне до катастрофа. Радвам се, че сега е на лице правна рамка. Призовавам ви да предприемете спешни действия, тъй като не можем да си позволим да губим повече време. Наистина трябва да действаме. Нека последваме примера на Португалия португалското правителство, което отвои квотата си. От вчера се извършва преместване на бежанци от Гърция към Португалия. Това е правилният подход в тази криза. Господин Вайденхолцер, Холцер, синя карта за вас от господин Аткинсън. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Аткинсън, извинете. Госпожа Аткинсън, имате думата. Всъщност исках да задам въпрос на господин Брок, казва госпожа Аткинсън. В неделя, докато мис... госпожа Мерке се опитваше да се споразумее с господин Ердоган, протестира ли тя срещу посегателството срещу вестника Заман, срещу нападението в негова редакция. Упомена ли тя неправомерните действия спрямо членове на неговата редакционна колегия. Да, госпожа Меркел вече не веднъж е говорила по този въпрос. Не веднъж е била обвинявана за това, че е прекалено строга към Турция, че е прекалено много набляга на нарушенията на религиозната свобода и правата на човека там. Мисля, че госпожа Меркел играе водеща роля по отношение на Турция тя неведнъж е заявявала, че е време да започнем преговори по 22 и 23 глава, за да започнем най-накрая разговори за свободата на медиите, на религията, на правата на човека. Турция е много далеч от прилагането на стандартите в тези области. Председателката, уважаеми колеги, тук действат определени правила, които трябва да спазваме. Не може да вдигате синя карта, след като вече са се изказали двама оратори. Не спазвате правилата. Никой не видя, че вдигате синя карта. Моля ви се, не се оплаквайте. Зададохте въпрос на господин Брок, а не на изказалия се след него оратор. Следващия път няма да ви дам такава възможност. Господин Халаахо. European... Благодаря ви. Европейския съюз не се справя успешно с тази катастрофа. Провалилия е се механизъм за преместване е един от примерите. Европейски съюз се опитва да наложи нещо, но нито държавите членки, нито иммигрантите се интересуват от това. Най-спешното е да се спре избора, свободния избор на държава за убежище. Хората пристигат в Италия и продължават към Северна Европа по земя. Този поток не е спаднал не защото не поради това, което прави Европейския съюз, а поради вътрешния граничен контрол на европейските държави. Шенгенската система трябва да бъде преустановена, докато нещата не влезат в контрол. В позивен случай ние губим правилата за обежище трябва така да бъдат а, коригирани, че да не може да кандидатстваш за обежище в друга държава членка, ако си пристигнал а, в, а, в една държава, ако си пристигнал в друга. А, следващия. Натали Грейспек господин Тимерман, се струва ми се, че Европейската комисия действа малко като Сизиф. Най-накрая си дадохте сметка колко тежка е кризата и след три поредни пакета, след безброй съвети, прилагането на плана изглежда, меко казвам, задоволително, да не кажа просто абсолютно разочароваща. Защото държавите членки всяка сутрин разбарят това, което вие сте направили предишната вечер. От 4 години насам вече тук на Европейския парламент настояваме за запазване на шенгенското пространство и за откриване на законни пътища за економическа миграция. Колкото повече време минава, толкова повече държавите членки се оказват неспособни да поемат, поемат своята отговорност, с изключение на Германия и Гърция. Държави държави, те се заплитат все повече и повече, което е смъртоносно по два начина. От една страна, защото хиляди души загиват ежедневно и милиони семейства са разбити заради войната. И от друга страна, защото сме свидетели, безмолни свидетели на смъртта на нашите ценности. Така че, господин Тиммерманс, е, в качеството си на Сизиф, е, най-накрая изправете държавите членки до стената и до тяхната отговорност. Благодаря ви, господин Хизерово, си му думата. По време на последната среща на върха за пореден път се убедихме в това, че някои държави членки не желаят да управ... участват в съвместното управление на границите, не желаят да проявят и солидарност. При справянето с един общо европейски проблем, като проблема с миграцията и беженците, предприеманите на своя глава действия, националистическите политики са безплодни. Освен това, в дългосрочен план от тях ще проистекат катастрофални последици. Съветът пое ангажимент за връщането към Турция на незаконно навлезлите на гръцка територия, пое ангажимент и за разпределянето на наша територия на сирийски бежанци. Това са две добри предложения. До приветствам и ангажимента за предоставянето на повече средства на Гърция за справянето с блокираните на нейна територия беженски потоци. Трябва да предприемем бързо действия. Госпожа Валеро. Благодаря ви. Силно разтревожена съм за бъдещето на Европейския съюз и Шенген. Мисля, че всичко ще се провали. Е, една след друга държавите ще се провалят. Всяка държава членка въвежда отново граничен контрол по границите си, казва, че това е временно, така е в моята страна и смятам, че нашата задача е да гарантираме този граничен контрол да е максимално краткотраен. Всеки трябва да поеме своята отговорност, защото в момента това не се случва. До а, този момент ще има контрол а, на, по границите и това е трагедия. Говоря също и за връщането на, на беженци, които не отговарят на критериите за обежище. По принцип не съм против, но стотици хиляди хора са в Европа години наред и вече са получили решение и за отказ и няма къде да отидат и сега ще бъдат върнати в опасни държави, като Афганистан и така нататък. Господин Марушек е следващия. Заповядайте, господин Марушек. Много ви благодаря, госпожо председател. Всички понякога сме пациенти, някои от нас са и лекари, и всички знаем, че за да се гарантира дълготрайно оздравяване, трябва да се преборим с болестта, а не с симптомите. Това правим и в момента. Борим се с симптомите, а не с първопричините за кризата. И ако продължаваме да го правим, просто ще унищожим Европейския съюз. Ако наистина ни е грижа за шенгенското посланство за Европа, трябва да сме ясно къде свършва Европа. Трябва да затворим границите и да започнем да се противопоставяме на все по-голямото разпространение на инфекцията. Не трябва да се случаваме само върху самата болест. Трябва да намерим правопричините за нея, за да възстановим доброто си здраве. Турция ще ни използва. Турция ще ни шантажира за няколко милиарда евро, за да прилага собствените си политики, а ние не сме в състояние сами да се защитаваме чрез, чрез затваряне на външните ни граници. Просто трябва да сме по-радикални. Благодаря ви. Добре, има госпожа Габриел. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви за този отчет за прилагането на Европейската програма за миграция. Поздравявам усилията, които положи екипът на господин Юнкер от началото на мандата му. Но знаем, че още много ни чака, както във вътрешно, така и в външно измерение. И затова искам да задам два въпроса. Първият е свързан с прилагането на горещите точки. Знаем, че 11-те предвидени още не са започнали да функционират. Какви са пречките, които възпрепятстват по-бързият напредък? Ако кажете политически, трябва ли да се даде повече време, за да се вземат решения национално равнище и да отложим за утре днешната работа което значи, че важното днес ще стане спешно утре. На второ място, през май 2015 година Европейската комисия обяви създаването на пилотен център в Нигера. Към момента обаче нямаме никаква информация за създаването на този център, а той е ключов елемент от а, външното измерение на миграционната ни политика. Би трябвало да използваме този пилотен проект за сътрудничеството ни с трети страни, в частност в Африка. И две коментара за външното измерение на миграционната ни политика. Съсредоточаваме се върху този аспект, защото смятам, че ако работим повече по, по премахване на първопричините навън, няма нужда да се заточаваме върху последиците тук. Първо, как, с кои държави ще има споразумение за трудничество? И на второ, за реадмисия. И на второ място Ливан и Йордания. Това са две държави, които играят ключова роля при разрешаване на кризата в Сирия. Крайно време е обещанията за финансиране се превърнат в действителност и трябва да продължаваме да чуваме исканията на тези страни. Госпожа Родригиш. Оценяваме усилията на комисията Решението за Гърция и решението за Турция много скоро обаче ще изчерпят потенциала си. Необходими са ни силни общоевропейски решения, ако искаме да овладеем ситуацията. Необходими са ни силни общоевропейски решения за Шенген, както и за отнасянето към беженците в съзвучие с европейските ценности. Необходими са ни общоевропейски външни граници. Трябва да ги охраняваме не като изграждаме стена, а като създадем една обща европейска система за охрана, разполагаща с необходимия логистичен капацитет, с необходимите системи за обмен на информация и предоставяща необходимите услуги като управление на беженския поток и прилагане на хуманни стандарти към беженците. Всичко това трябва да бъде организирано, насърчавано и финансирано под формата на стратегическа публична инвестиция. Трябва да се направят такива инвестиции, за да бъде готова Европа за 21 век. Председателката прекъсва госпожа Родригеш. Следващият оратор, госпожа Фон Шторх, за една минута. Благодаря. Госпожи и господа, ще се спра върху един основен момент от настоящата европейска програма за миграция, именно системата от квоти. Милиони хора навлизат на територията на Европейския съюз. Германският министр по въпросите на развитието господин Мюлер в началото на тази година заяви, че 8 до 10 милиона души вече са напускан, напуснали Близкия изток и са се отправили към Европейския съюз. Много по-голям брой са хората вече напуснали Африка. Вече от месеци говорим за разпределянето на 160 000 000 души от Италия и Гърция. Една малка част от тях вече са разпределени на територията на Европейския съюз. Вчера бе казано, че трябва да ускорим темпа на разпределяне на тези 160 хиляди. Е, ако го ускорим, ще се справим след около 15 години. Но какво значение има от всичко това при положение, че на наша територия предстои да навлязат милиони хора? Не можем да им помогнем тук. Трябва да им помогнем по места, там където се намират. И то незабавно. Благодаря, госпожа Албиол Гусман, за една минута. Благодаря ви. Миграционната политика на Европейския съюз се развива в съответствие с нашата економика, всъщност економиката на някои само и е, човешките права като се опитват да се разделят емигрантите на две групи – законни и незаконни. Незаконните ги изгонват, не им дават здравни услуги и след войните в Ирак, Сирия, Афганистан – е, ужасно, е, по ужасен начин са използвани е, бежанците, като се разделят бежанци от иммигранти, економически и други иммигранти, т.е. бежанците могат да имат едни права, а мигрантите никакви и всички вън от Европейския съюз. Сега е, е, и бежанците са по границите в Кале, без никакво уважение към тях, но всички бежанци и иммигранти са жертви на жестоки и престъпни е, политически действия. Господин Марагал е следващия. Благодаря би трябвало да се да намаляваме, да а, съкръщаваме, да връщаме. Е, в зависимост от това, както ни е, уидисва въпроса. А, това и споразумението с е, е между Европейския съюз и Турция. Но е, основата е, е е, че това вече е, е в историята. Говорим за Гърция, която също е в е, една тежка економическа ситуация, не изпълнява задълженията си и също така трябва и другите страни да поемат отговорности. Се затваряме вратата на Балканите докато деца, мъже и жени а, а, умират близо до Лесбос. превръщаме Европа в един ад от национални интереси и въпросът е да се, отговорът е да се променят критериите. Да, няколко думи за съвет госпожа Аткинсън. Изглежда, че сме се съгласили да дадем 6 милиарда евро на Турция, но Турция пуска 20 милиарда. Каква е крайната, крайната граница за парите на договорите, които можете да дадете на тази страна? Видяхте какво се случи с вестник Заман в Истанбул. В неделя госпожа Меркел се опитваше да успокои духовете в Германия преди предстоящите избори в страната. Но тя не слуша своите граждани. Попитали се европейските граждани дали са готови да облегчат визовия режим за 95 милиона турски граждани, съмнявам се, че ще го приемат. Опитаха ли Девид Камера дали е готова да приеме допълнителни средства, които трябва да плати Обединеното кралство за този план? Предполагам, че не сте. И какво всъщност постигнате с този пазарук с Турция? Цена, която изобщо не трябваше да се плаща. Знаем какво значи да ни взимат за глупаци и за това искам да излезем от Европейския съюз. Благодаря ви. Думата има господин Диас Демера за минути и половина. Да, по- подчертавам значението на цифрите, на броя на пристигналите. Това е една огромна хуманитарна криза и криза на управлението е, трябва Европейския съюз да предприеме единни мерки на, по границите, да има отворени Балкани, както и при Филип е, Велики. Е, трябва да се изправим пред тази тежка е, ситуация и да защитим Шенген с е, повече контрол по външните граници. Подкрепям спешните мерки на комисията и механизма за хуманитарна помощ, също спешна помощ за Гърция, както и спешността за обещаните суми от тези фондове. Турция това е, е компрометиран въпрос. Турция да, но защо и за какво? За подобряване на хуманитарното положение на беженците на нейна територия. И също Сирия и Турция за спиране на потоците, които нямат възможност за статут на беженец би трябвало да си спазваме и вътрешните и външни ангажименти и е, организация на ходспотовете и на е, средствата и да е, изпълним е, резолюция 2278 за е, резолюцията от Женева и за функциониране на двете работни групи, хуманитарни групи, където да наистина да бъдем важни и да имат доверие към нас. Благодаря ви. Това е всичко. Следващия е една минутка. Имаме да ви подкрепяме и за напред за разрешаване на кризата, но признавам си и предишния дебат за Сирия и сега не ми дават много надежда. Успешната политика на Европейския съюз е конструкция върху два основни стълба – лидерската роля в разрешаването на конфликтите и управлението на беженската криза напоследък политиката ни се съсредоточи само върху втория стълб. имаме ли днес холистична политика за миграцията? отговорът е не. нещо повече последните предложения на комисията регионализират проблема за справяне с бежанските потоци. сега във вашите предложения на дневен ред е гърция а след това новата извънредна ситуация. едновременно с това се проявяват двойни стандарти. всички ваши предложения са за опазване на шенген. Днес Шенген е магическата дума. Какво ще стане с другите държави от външната граница? Съдбата им е буферна зона и огромен бежански лагер. Уверявам ви, от това Европа няма да стане по-сигурна. most pedig valóban képviselő. господин To jest powrót realizmu, nie egoizmu. Госпожо председател, дами и господа, виждаме, че реализмът се завръща. Това не е популизъм, а реализъм. Миналата година всички говореха за политиката на отворената врата, но това не беше особено отговорно. Радвам се, че отново се връщаме към реалистични решения. Трябва да контролираме външните граници на Европейския съюз, трябва да помогнем на Гърция, за да продължи тя да води надежна и отговорна политика. Трябва също така да гарантираме, че се спазва споразумението с Турция. Трябва да се помогне на бежанците на християните и на представителите на други вероисповедания, които страдат заради войната в Близкия изток. А относно механизма за преместване, той, е, той се основава на случайността, той е много опасен и не спазва международното право, тъй като не може да се преместват хора без да се допитаме до тяхната воля. Само една сигурна и безопасна Европа може да помогне на останалите. Благодаря ви, думата има госпожа Сакораф за една минута. За онези, които искат да разберат колко е голямо падението на Европейския съюз. Мога да кажа само, че трябва да се запознаят с заключенията от вчерашния съвет. Европейският съюз включи споразумение с Турция, държава, която нарушава правата на човека, окупира европейски територии, бомбардира позиции на кюрдите. Една такава държава получи, ще получи 3 милиарда допълнително финансиране, ще бъде снет визовият режим спрямо нея, ще бъдат отворени и нови преговорни глави при присъединяването и към Европейския съюз. И така ще затворим границите си, Гърция ще се превърне в огромен беженски лагер –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 Комисията набляга на принципа на солидарност по член 80 с конкретни предложения в това отношение. Това води до дисбаланс в плана за действие за сигурността на европейските граждани, които заемат втора позиция. И е, предложенията за новата политика са за една стабилна политика за обежище и синя карта. Това трябва да са основни приоритети. Говори се за тях на всяка среща на върха, но това е една утопия. Трябва да предприемем мерки. Твърде малко е свършено и всички страдаме от последиците на тази стагнация. Липсата на, на а, генерална визия, както и конкретни действия са ужасяваща действително за Европа. Госпожа Звер, минута и половина. Господин Звер. Колеги, подкрепям заключенията от извънредния съвет. За съжаление обаче, изглежда, че вчера Европа малко се поуляла с шопинга. Купихме си обещания, че ще бъде спрян или нали, поне намален поток от мигранти и че най-накрая ще бъде възстановен шенгенският режим. Цената обаче е много висока, особено ако Турция се окаже много ненадежден партньор. Ако решенията, които бъдат постигнати другата седмица, се окажат по-разумни, има шансове в крайна сметка положението да се подобри. Ние не само обещахме много допълнителни средства и подкрепа за Турция, също така дадахме обещания и за ускоряване на процес на присъединяване на страната към Европейския съюз, това няма нищо общо с миграционната криза. Турция просто усети, че Европа слабо в момента и реши, че може да ни изнуди. Това не е надежден партньор. Това не е поведение достойно за надежден партньор. И това, разбира се, силно ни притеснява какво ще бъде бъдещето на сътрудничеството между Европейския съюз и Турция. Един журналист днес му пита, а какво ще кажете за основните човешки права и журналистите в Турция? Това, този въпрос не ви ли вълнува? И отговорът а, ми беше, ами не, тъй като след, след съвет говорите вчера, може би все пак ще успеем да постигнем нещо с Турция. Думата има госпожа Шлайн. Благодаря, госпожо председател. Какво е поставено на карта в тази беженска криза. Поставено е на карта бъдещето на Европейския съюз. Идните поколения ще ни дадат оценка в зависимост от действията, които предприемаме сега. А не сме способни да направим нищо. Малък брой държави членки са поели 80% от тежеста. Не бива да оставяме Гърция да се справя сама. Италия, Гърция и други държави, изложени на особено голям натиск, не бива да бъдат оставени да се справят сами. Решението не е да затворим границите си. Не бива да се оставяме на Турция да ни изнудва. Трябва да намерим цялостен подход, основаващ се на солидарността. Да. Разработихме програма за миграцията, но защо са предвидени защо са преместени единствено няколко стотин от общо 160 хиляди души, за които бе предвидено това първоначално. Някои хора вече в продължение на седмици се намират на гръцките острови на Лампедуза, не разполагат с елементарни неща като обувки. Трябва да дадем на тези хора ясна перспектива за бъдещето им. Те се страхуват, че ще станат жертва на лицемерието на дъблинската система. Необходима ни една амбициозна, смела реформа на тази система. Трябва да предвидим постоянен механизъм от квоти, да подсилим и Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Такива промени са ни необходими, а не единствено козметични промени. Председателката, съжалявам, преводачите не можаха да се справят, тъй като говорихте прекалено бързо. Така просто няма да стане ясно за какво говорите. Господин Силикиотис. Европейския съюз се провали в управление на беженската криза и продължава да взема неправилни решения – които нарушават европейското и международно право и правата на беженците. Още колко беженци трябва безпомощни да умрат, да загинат, докато чуем, примерно, да, да, за да замлъкнат гласовете на гласове, като, например, тези от вишеградските държави. Съвета в момента обсъжда неприемливото изнудване от страна на Турция, за да може държавите членки да си измият ръцете. Европейския съюз е отговорен за да, войните, които разрушиха тези държави. Затваряне на Балканския път и е, по-нататък Егейско море е, в, в Фронтекс, това е, подкопава солидарността на Европа. Спрете това варварство и осигурете безопасни пътища и справедлива система за преместване на бежанците. Кризата трябва да се реши с повече солидарност. Благодаря. Господин Буанонно, Бонано, следващия. Госпожо председател, тъй като времето ни напредва. Молите ни да говорим по-бавно, но пък разполагаме с една минута за изказване. Както тогава изобщо може да имаме истински дебат. Прав съм, нали? И всъщност вече ме прекъснахте. Или по-точно ми отнехте от времето за изказване. Председателката. Ами, действително трудно е човек да използва една минута ефикасно, затова ще е, включа отново хронометъра за вас. Много ви благодаря, госпожо председател. След днешният дебат мога да споделя опита си на кмет на италиански град. При нас пристигат мигранти, незаконни мигранти, както бихте ги наречили, нарекли, може би, и те не бягат от а, войната. И тук имаме двама височаши гости, от които зависи съдбата на Европа, така че се обръщам към тях. С бащите ни, бащите ни, дядовците ни, прадядовците ви са, са се борили за свободата. Днес сме свидетели на хора, които се предполага, че бягат от войната и пристигат в Европа. Добре, може да помогнем на жените и на децата, това от само себе си се разбира. Но тези мъже, защо да не ги върнем обратно в държавата им на происход, за да се борят те за своите държави и за своята територия и за да оправят нещата там? Нека да ги върнем обратно в държавите им, за да могат да се борят там за свободата. Uh, Благодаря. Следващият оратор е госпожа Возенберг. Благодаря. По време на вчерашната среща на върха в продължение на 15 часа се говореше за абсолютно явни неща. От постигането на конкретни резултати бе отложено с 10 дни, а междувременно на гръцките острови ще продължат да пристигат мигранти. Как ще се справим с този общоевропейски, подчертавам, общоевропейски проблем. На Европейският съюз се пада задължението да вземе необходимите решения, вместо държавите членки, които не желаят да го направят. Трябва от турска територия да се преместват бежанци, в държави членки. Трябва да проявим твърдост спрямо от тези държави членки, които затварят границите си. Нека им припомним споразуменията, които са подписали в миналото, например договорите за обратно приемане. Турция е наш стратегически партньор. Ако тя продължава да изисква все повече и да блокира хиляди хора на своя територия, то тогава Европа завинаги ще се провали със своите ценности. Благодаря, господин Нидермюлер. Благодаря, госпожо председател. Докато ние обсъждаме не за първи път, Същевременно децата на мигрантите играят в кълта на македонската граница. Това са политици, които са, дават дан на, по, по, на популизма. Днес ние трябва да говорим за жените, момичетата и децата, които са по границите, които не могат нито да се върнат, нито да продължат да мислим за майките, които се е наложило да вземат най-трудното решение в живота си, когато са решили да напуснат дома си, да търсят по-добър живот. На дълъг път, хиляди километри, грижайки се за децата си и с надеждата, че рано или късно ще намерят нов дом и нова държава, където да отгледат децата си в мир. Е, да затворим границите в Европа. Това е срамна работа. Е, по този начин е, залечаваме и хуманизма и човешките права. Няма нужда да пазим Европа от мигрантите, а от политиците, които ги интересува само собствената им политическа кариера и биха направили всичко, за да го направят. Тук в Европейския парламент трябва да кажем веднъж за винаги, и то на висок глас, че в Европейския съюз не може да има държави, които не спазват тази политика на миграция. Благодаря. Думата има господин Кантес. Една минутка. Благодаря ви, госпожо председател. Господин съместник председател на комисията, това, което ни казахте за заключенията на съвета, показва, че миграционната политика и политиката по отношение на беженците на европейските ръководители се свежда до пазарлъци с Турция. Турция използва своята роля в беженската криза, за да защитава собствените си национални интереси. Решенията, които бяха взети вчера, включват споразумението за размяна на сирийци между Гърция и Турция. Това е нещо абсолютно неприемливо. Това е най-перверсното отношение, предложение, което сме чували до момента. Европейската е, Европейския съвет си позволява да води пазарлъци с е, Турция, като едновременно с това се отслава положението на Гърция. Гърция трябва да се превърне в, а, в една изкогореща точка. Вие съсипахте държавата с три поредни меморандума, а сега а, трябва да се справим и с а, кризата с бежанците. Ами вашето разрушение е престъпление срещу бежанците. Това е престъпление и срещу Гърция като държава. Но за нещастие споразумението беше подписано от господин Ципрас. Думата има госпожа Кинга Гал. Благодаря. Господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, много горещ въздух и много малко конкретни действия. На това бяхме свидетели през изминалите 6 месеца. От това се дестабилизират както Европа, така и регионът. На Западните Балкон, Балкани трябва да сложим край на неконтролируемия миграционен поток. Време е за действия. Оправдано е всяко едно действие, което ще допринесе за възстановяването на реда. Говорим за беженската криза, но знаем, че само една малка част от тези хора наистина биха могли да получат статут на беженци. Повечето от тях не са бежанци по смисъла на международното право, а единствено и само незаконни економически мигранти, хора, които се стремят към по-добър живот, искат да си намерят работа. Затова и рискуват както своя живот, така и живота на децата си. Не е необходимо да приемаме всички тези хора. Европейският съюз трябва да покаже, че може да се справи с тези проблеми, че е в състояние да опази външните си граници. Трябва да отправим ясно послание, да предприемем категорични действия. Не можем да губим повече време. Госпожа Киенджи. Благодаря ви. Господин комисар, по темата с беженската криза изслушахме редица предложения. Някои от тях вече бяха предложени от комисията и съвета, други още са подготвителната фаза. Аз пък ви предлагам да, пред, да предложите изменение на системата от Дъблин, чрез която се премахне съществуваща в момента връзка между подаването на моба за убежище и задължението да се осъществява в първата държава, Европейския съюз, който е, е пристигнал беженеца. Трябва да се основаваме на принципите на солидарност и на принципите заложени в международното право. Хуманитарният компонент е само част от цялостния подход, за който настоява Европейски парламент от много месеци насам. Без дългосрочна визия в Европа отново ще бъдем изправени пред безпредседентен политически провал. И ще завърша с думите, които произнесе днес върховният комисар за бежанците. Крайно време е да си припомним ценностите, на които се основаваше Европа. Благодаря ви, думата има госпожа Раеви. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа, господин комисар. Нека първо помена искането, което отправи господин Туск по-точно призива, който отправи той към економическите мигранти. Той заяви спрямо тях да не идват в Европа. Може би тази година на наша територия ще навлязат над 2 милиона души. Не можем да спасим света, като позволяваме на всички тези хора да се установят при нас. Можем да се справим с кризата, ако действаме на външно-политическо ниво, ако работим за справянето с кризите в Африка и Близкия изток. Така мигрантите ще има къде да се завърнат. Взетите вчера решения, споразумението с Турция, са повод за надежда. Надежда за това, че може би ще поставим по-различен акцент, че ще поставим акцента не само върху вътрешната, но и върху външната политика. Снемането на визовия режим спрямо Турция ще е нещо, за което ще заплатим много висока цена. Трябва да можем да контролираме миграционните потоци. Това е много важно от гледна точка на сигурността и предоставянето на ефикасна помощ на беженците. Ако искаме да им предоставим ефикасна помощ, са ни необходими надежни данни. Трябва да можем да планираме добре, да изготвим списък с задачите, с които трябва да се справим, да изготвим и предварителна прогноза на разходите. Господин Киркос. Благодаря ви. Тук в парламента винаги сме търсили безопасни начини беженците да пристигнат в Европа. От текста от вчера виждаме, че това са само трохички от съглашението за връщане реадмисия с Турция и е, окончателното завръщане на економическите емигранти или в Турция, или в страните им на происход. Така че ние стигаме до решение, но на каква цена? Цената е това, че си затваряме очите за човешките права. Това е цената, която трябва да платим защото не вървим към повече политическа интеграция в Европа. Това е цената, която комисията ни налага. Господин Юнкер заяви, че това е последната възможност. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Европейския съюз не носи отговорност за миграционната трагедия, която преживяваме тук в Европейския съюз. Но с непоследователната си политика и с посланието, което отправи, Европейския съюз до голяма степен насърчава незаконната миграция на своята територия. Факт е, че с обявената политика на квотите ние насърчаваме мигрантите да дойдат на нашата територия. Истината е, че в Франция правителството реши да изпразни тази недостойна, непоносима джунгла в Кале, като разпръсне мигрантите из френските села. А в шенгенското пространство, както знаете, няма граници, а и тези центрове също не са затвори близо 25% от мигрантите, които бяха разпръснати в тези френски села и в центровете в тях, не са оставили никакъв адрес. В Германия също има голям брой мигранти, които не могат да бъдат локализирани географски. Голям брой хора навлязоха в нашите държави, дойдоха тук, за да търсят по-добър живот, но ние ги излагахме. И това е недостойната и непоследователна политика, която води в момента Европейския съюз. Имаме нужда от ясна, строга политика и да обявим също така една истинска политика на връщане, каквато в момента нямаме. Трябва да си дадем сметка, че миграционната политика в момента, която водим, е абсолютно безотговорна и трябва да си го признаем тук в тази зала. Господин Ждечовски има думата. Благодаря, госпожо заместник председател. Уважаеми господин заместник председател на комисията, преди да започне зимата, повечето от нас мислеха, че поради атмосферните условия ще намалеят миграционните потоци и дори че окончателно ще секнат. Но се оказа, че това не е така. В момента положението дори е много по-тежко, отколкото миналата година. Изправени сме пред много повече проблеми, отколкото мислехме, че ще ни сполетят. Аз Лично се убедих, че Гърция не може да се справи с миграционния поток. Положението на гръцко-македонската граница е абсолютно неприемливо. Ако не се промени нещо, ако не се промени бързо, Гърция вече няма да е в състояние да опази шенгенското пространство. Затова нека говорим за конкретни мерки, нека говорим за начина си на работа, нека говорим за сътрудничество с западно-балканските страни, за партньорство с Турция, за създаването на европейска гранична и брегова охрана. Това са само няколко инструмента, които могат да ни спасят. Господин Полиез. L'ennesima volta ci ritroviamo all'interno di quest'Aula a confrontarci sul tema dell'immigrazione. Темата за иммиграцията. Questi fiumi di parole che puntualmente vengono spesi corrispondono. Освен това, освен всички тези думи, трябва да, те трябва да се превърнат в дела. Най-важното е, е, е тези, които представляват системата за приемане на беженците. Единствено по този начин може конкретно да подпомогнем на Гърция, Италия, днес, утре на е, Малта и Испания защото 31 март ще има представено е, изменение за Дъблин и се надявам, че този крайен срок ще бъде е, е, спазен и държавите в съвета ще осъзнават какво се е случило в неодавнашното минало. Госпожа Кораца Билт, благодаря ви. Политиката на затворените граници и на, квот, и на квотите просто влушава положението останалите държави членки. Нямаме друг избор, освен солидарност. Трябва да преминем към по-добра политика на прием и по-добър контрол на европейските граждани. Хората трябва да бъдат регистрирани по хуманитарен начин, трябва да се възстанови шенгенското пространство. Сътрудничеството между Европейския съюз и Турция е от съществено значение и аз подкрепям съвместният план за действие. Беженските лагери в Йордания и Ливан трябва възможно най-бързо да бъдат облегчени. Също така подкрепям сътрудничеството с НАТО за борба срещу трафика в Средиземно море. Презаселването е най-сигурният начин за дългосрочно решаване на проблем в Европейския съюз. Трябва също така да се подобри сътрудничеството с ВКБ на ООН. Госпожо председател, Заклеймяването на бежанците също е част от проблема. Хората се настроят едни срещу други. Крайно време е европейските водители да променят своята риторика. Бежанците не са нито бреме, нито опасност. Това са хора, мъже, жени, деца, които се нуждаят от закрила. Благодаря ви. И последният оратор ще бъде господин Пленкович. Госпожо председаваюча, поштовани... Благодаря, госпожо заместник председател, Уважаеми господин заместник председател на комисията, благодаря за прегледа, който направихте на прилагането на Европейската програма за миграцията. През изминалите 10 месеца над 800 000 души влязоха на европейска територия. Няколко хиляди вече са навлезли на наша територия тази година. Това е неконтролируем поток от хора, хора бягащи за да спасят живота си. Трябва да организираме този поток по хуманен и законен начин. Затова и приветствам вашата инициатива за преразглеждане на Дъблинския регламент, за опазване на шенгенското пространство и за предприемането на всичко възможно за постигане на споразумение с Турция, така че тя да охранява нашите граници и да облегчим положението в Гърция. Там положението на гръцко-македонската граница е особено тежко и се отразява върху положението по целия Балкански път. Председателката, колеги, 17 колеги изявиха желание да се изкажат по процедурата спонтанни изказвания. За съжаление няма да мога да дам думата на всички ви, тъй като изоставаме от графика си и днес след обед ни предстоят още пет дебата. Госпожа Шойдрова. Okay. Госпожа Шойдрова не е тук. Госпожа Вирконен. Благодаря ви. Много съм загрижена за Шенген от вчера. Беше сключено с Турция споразумение, което е значимо, но не е реалистично да смятаме, че Турция ще реши миграционната криза на Европа. Ние трябва да си стегнем външните граници. Бяха взети решение, е, например, за приемателните регистрационни центрове, е, разпределяне на бежанците и в други държави членки. Ние пред... взехме стоти... десетки решения и препоръки, но е, това доведе до факта, че държавите членки вече си нямат доверие и затова въвеждат отново граничен контрол. Очевидно е, че мерките, които е, комисията предлага, трябва да се спазват, за да се възстанови Шенген и е, гражданите да се движат свободно и безопасно в Европейския съюз, но също така и да трябва да пазим външните граници. Моята държава показва, че Европейска солидарница не е не празни думи, а че си даваме сметка колко тежка е кризата съществена криза за Европейския съюз, както каза, екзистенциална криза, както каза върховният комисар за бешенците. Португалия днес прие 64 беженци, идващи от Гърция с подкрепата на ЕАСО, тъй като те са били в неприемливи и недостойни условия на македонската граница, като бяха нарушени всички правила на Европейския съюз и принципите на елементарно човешко достоинство. Португалското правителство доказа, че може да удържи на своите обещания да поеме своята отговорност. Но какво правят останалите държави членки? Защо Европейската комисия и Европейският съвет, който беше толкова, толкова склонни да наказва Португалия, когато не се спрява с, с, с изискванията за бюджетна строгост, не приложи същата същото отношение към държавите, които в момента нарушават човешкото достоинство на бежанците. По същите причини ние Европейския съвет си позволи вчера да бъде изнудван от Турция и от господин Ердоган. Благодаря ви. Думата има господин Кючук. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, Европейският съюз се намира в критична ситуация. Голяма част от страните членки продължават да абдикират от задължението за споделена отговорност от няколко месеца повтаряме че трябва да реагираме спешно но за съжаление не започваме да прилагаме така направените споразумения и в резултат разделението става все по голямо. решението на комисията да отдели 700 милиона евро за да се отговори на нарастващите хуманитарни нужди в европа по време на тази бежанска криза ще са от ключово значение за гърция и особено за страните от западните балкани. реализирането на план за действие с турция също ще изиграе своята роля необходимо е незабавно да се създаде европейска гранична и брегова охрана от която българия и румъния трябва да са неизменна част в противен случай ще се превърнат в буферната зона на европейския съюз. наред с усилията ни да възстановим мира в близкия изток трябва да вървим и към незабавната замяна на дъблинския регламент и успешно да имплементираме една нова единна европейска процедура за предоставяне на убежище. благодаря. господин ферейра Госпожо председател, изявленията от страна на съвета миналата седмица и вашите декларации днес за Европейската програма за миграция показват е, човешката и незаконна политика на Европейския съюз в тази област, които причиняват дестабилизация, хаос в страните на происход. А сега гражданите им са превърнати и в жертви. Е, с, е, те ще бъдат изгонени, независимо от това дали могат да се ползват или не с международна закрила. Съглашението с Турция противоречи на а, човешките права, на международните конвенции и сега всъщност подкрепяме и е, машината за войни НАТО в Егейско море. Тези хора търсят е, по-добър живот в Европа и е, всъщност дори има интерес да бъдат експлуатирани от някои, но това е една, една сериозна дълбока криза, в която се намира Европа а ние не спазваме принципите си. Ние а, е, имаме фалшиви принципи. Господин Селтес, господин комисар, Споменахте редица мерки за прилагането на плана за действие. Също така споменахте и споразумението за преместване на мигранти, изключено с Турция. Замятам, че на първо място трябва да бъде постигнато подобно споразумение между държавите членки. Това трябва да бъде първата мярка. И то мярка, трябва да бъде приложена преди затварянето на границите. Но вместо ние да се ползваме помежду си, вместо да проявим солидарност, ние прехвърлихме задачите си и задълженията си на Турция. И сме готови да платим много висока цена за това удоволствие. Общо 6 милиарда евро. И ще трябва също така да направим редица отстъпки на Турция по отношение на нарушенията на човешките права в страната. Знаем, че Турция е много надарена в намирането на най-доброто решение в търговията между равнопоставени. И смятам, че ние, държавите членки, трябва да сме по-склонни да намерим някакво споразумение. Друга дебата dzisiaj на темат иммиграции. Е, рано слухалишме комисарza. Следващият оратор, господин Юрек. Днес сутринта Изслушахме изявлението на Филипо Гранди, върховния комисар за беженците на ООН. Той каза най-важното нещо, което не бива да крием от обществата си – а именно, че незаконната миграция към Европейския съюз е нараснала с 1000%. През първия месец на тази година броят на незаконните мигранти на наша територия се увеличи с 10 000 души. Постоянно се обявяваме на думи за разкриването на законни възможности за влизане на наша територия. Твърдим, че можем да помогнем на тези хора, с което само ги насърчаваме да навлязат на наша територия. Това е безотговорно. Нека осъзнаем какви са последиците от думите ни. Господин Аврамополос, благодаря. Искам да попитам нещо, господин Тимерманс. Вие ни зададохте въпроса дали Европейския съюз иска да се справи с беженците. Казахте, че Гърция не може да защити границите си. Ето, попитайте господин Аврамополос, той беше министър на отбраната в Гърция, дали Гърция може да защити границите си и ако гръцкото правителство още някога е поискало да направи това. Говорите за крайбрежна охрана, за гранична охрана, и също времено Турция няма да приеме обратно тези, които незаконно праща в Гърция. Защо настоявате да се прилага проваленото дъблинско споразумение и да съсипете една такава красива страна да се превърне в концентрационен лагер на изгубени души. Защо давате отстъпки на Турция, която изнудва и ще иска още и още повече? Смятам, че да се даде възможност на Турция да защитава европейските граници е все едно да поискате от един насилник да спи с е, жена, за да преодолее проблема си. Матера. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин комисаря за това, че ни представи днес предложенията на Европейската комисия. Сигурна съм, че те ще ни помогнат в справянето с кризата. Трябва да се прави разлика между економическите мигранти и онези, които имат право на международна закрила. Вече не може да си позволим да приемаме економически мигранти. И днес господин, и миналата седмица господин Туск припомни този факт. Те не бива да поемат по пътя към Европа, защото ние не можем да ги приемем. Трябва да работим по дипломатичен път за разрешаване на редица кризи, включително кризата в Либия и кризата в Сирия. Нека да не подценяваме сведенията, които идват от разузнавателните ни служби. Съгласно тези сведения, терористи може би са се смесили с мигрантите, които използват западно-балканският път или пътят пътят през Средиземноморието. Трябва да използваме Европол и Евроюст и трябва да подобрим обменът на информация между и с а, държавите на по происход, за да сложим край на това явление. Господин Лопес Агилар, благодаря ви. Аз изразявам отчаянието на мнозина европейци, на милиони европейци, е, също мерките, които са предприяти. Всички са краткосрочни, липсва стратегия, но най-вече те не се прилагат. И е, липсва политическа воля и е, особено солидарност, защото нито квотите спазваме, нито решение. Е, е вместо това възлагаме на е, Турция да е, е, управлява кризата, за да не се махнат от очите е, беженците. Има всъщност е, Европейския съюз вече е изморен да се разширява, но това е гротескно да се възложи на Турция това, което държавите членки нито искат, нито могат да дадат. И по този начин правата на хората няма да се разреши. Благодаря ви. Давам думата на комисаря Аврамополос. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, като цяло мога да кажа, че всички сме съгласни с малки изключения, за това как, какви са основните, основните подхода с правене с безпредседентната криза. Вчерашният съвет беше необходима стъпка, въпреки че все още нямаше, не беше взето окончателно решение на него. Както знаете, съвета, предвиден за едната седмица, ще бъде още по-важен. Всеки трябва да поеме своята отговорност и всеки ще бъде подотчетен. Каква е общата ни Общият ни консенсус тук очевидно е, че трябва да се прояви солидарност. Солидарността е основата, основният стълб на предложенията на Европейската комисия. Беженската криза е катализатор за съдбата на Европейския съюз. Бих искала да ви припомня тук мита за Сизив. Всички добре го познавате. А сега заменете Сизив с Европа. Да, Европа носи много тежка скала на раменете си, но е абсолютно задължително всички държави членки да помогнат на Европа да занесе скалата до върха на планината, а не да допуснем отново скалата да се изтъркара надолу. Наш дълг е да не позволим на Европа да отстъпи назад изкушението лесно да се подаваме на популистка и поста риторика се отразява в изборните резултати в редица държави членки. По този начин единствено екстремизмът, национализмът и ксенофобията печелят. А това е в ущърпа на ценностите на Европа. Пак повтарям, няма да променим стратегията си и призоваваме всички да се придържат към нея. Имаме нужда от а, широко мащабни премествания, ефективно връщане на тези, които нямат право да останат и разбира се по-сигурни общи външни граници. И всички държави членки носят заедно отговорността за това. И тъй като държавите членки заедно споделят отговорността, заедно с Европейската комисия за опазване на шенгенското пространство и се надявам дори някои политици да не осъзнават цялата символика и ценност на Шенген, все пак ще се замислят поне за економическите последици от изчезването на шенгенското пространство. Няма да повтарям позицията си по отношение на Шенген, всички добре познавате. Натискът на миграционните потоци е толкова силен, че никоя държава членка не може да се справи с него сама. Всички го знаем. Имаме нужда от незабавна подкрепа за текущите операции на Frontex, както и бързо споразумение по предложението за общоевропейска сухопътна гранична охрана и сухопътна крайбрежна охрана. Няма как нещата сами да се разрешат. Няма как това да се случи, ако всички не поемем заедно ангажимент. Затова приветствам и а, ангажимента на партньорите ни. Партньората на а, ВКБ на ООН, подкрепата на НАТО, която в крайна сметка ще ни помогне да сложим край на трафикантите. Припомням ви, че ние обявихме война на трафикантите. И подкрепата на трети страни като Търция. Да, нуждаем се от Турция, за да се справим с тази глобална криза. Знам, че редица от вас може би имат известни съмнения, но никога не бива да забравяме, че Турция е ключов играч в региона и също така наш партньор в усилията ни. Но не можем да действаме в нарушение на собствените ни правила. И това ще става все по-ясно през едните дни преди поред предстоящият едната седмица съвет. Връщането може да се осъществява само при пълно спазване на европейското и международно законодателство. Трябва също така да допълним общата си стратегия. Преместването е наш абсолютен приоритет. Както вече казах, трябва да създадем законни пътища за достъп на економически мигранти до Европа, както казах още на изслушването си като комисар. И много скоро ще излезем с предложение за реформа на Дъблин. Съгласен съм с вас. Имаме нужда от една справедлива система за разпределяне на бремето, включително и по отношение на законната миграция. Не може да съществува Европейския съюз без истинска миграционна политика, която да взема предвид международното развитие. Сътрудничеството с трети страни, разбира се, координацията в рамките на економическия сектор и на последно място нещо много важно по-координирана политика, свързана с интеграцията. Това е което искаме да постигнем. Уважаеми, почитаеми дами и господа, вашите коментари бяха много полезни за мен. Благодаря ви. Ще ги взема предвид. Взимам ги много насериозно и ще ги имам предвид при предстоящите развития. Нашата политика беше родена тук в тази зала. Политиката беше изградена въз основа на европейските ценности и европейската демокрация. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря. Дебатът приключи. Вчера в началото на заседанието говорихме за препоръките